Stop, please. We are going to resume our proceedings. Моля. Запазете тишина. Преминаваме към 25-та точка, казва председателят, а не 35-та. Коригира се. Става дума за споразумението Европейски съюз Марокко за реципрочните мерки за либерализация по отношение на селскостопанските продукти и продуктите на риболова. Моля ви, запазете тишина. I'm changing my request to an order. And please close the door because there are people outside just speaking very loud. So, we have with us um, this exchange of views among the institutional uh, uh, parties, including. Um, Нашата задача е да обсъдим този въпрос с Азиз Ахинош, министър на селското стопанство и риболова в Марокко. Председателят се извинява, ако е произнесъл името неправилно. Господин Пьер Антонио Антини е тук. Той е ръководител на е, делегацията за Магреба на Европейския съюз, както и господин Хосе Мануел Силва, генерален директор е, на Генерална дирекция селско стопанство в Европейската комисия. Нека да благодаря на господин Силва, че е тук и че представлява комисията на нашето заседание. И нека да се възползвам от е, случая да изразя своето неудовлетворение от факта, че нито един от четиримата комисари поканени на това заседание – не успя да дойде. Инта е съвсем неясно с политическите си отговорности и за това е, бихме искали тази дискусия да даде възможност за един открит дебат между служителите на Европейския съюз и представителите на нашите страни партньорки в този случай Марокко. Надявам се, че по този начин ще помогнем на депутатите в Европейския парламент да получат пълна информация по темата. С докладчика се договорихме да се проведе втора дискусия, в която да участват заинтересованите страни и от двете страни на маста на преговорите. Много се радвам, че нашите високо уважавани гости имаха възможност да се присъединят към нас и давам думата на господин Бове, на нашия докладчик. Той ще направи уводни бележки, а след това давам думата, ще дам думата на нашите гости. И така, Давам думата на Жозе Бове. Господин председателю, господин министър, господин представител на комисията, мисля, че това заседание е важно, именно за да се хвърли светлина за членовете на комисията, която е започнала вече повече от година Работата бе забавена от въпроси, които напълно с право нашата комисия за международна търговия чрез председателя зададе и на правната служба на парламента, но и на правната служба на съвета. Получихме отговор от поне четирима комисари, за които именно току-що говори нашия председател. И е вярно, че нито един от тези комисари не е тук днес. Това е малко жалко. Разбира се, това не е за да снижиме стоеността на представителството тук, разбира се, от генералната дирекция, но въпреки това трябва да признаем, че е жалко. Този въпрос не изглеждаше централен въпрос в споразумението за търговия с селско-стопански продукти, но все пак представлява много важна част в търговското споразумение, просто защото специфично засяга търговското право по отношение на една административна територия, управлявана от разпоредби на Обединените нации. За това беше специфичен въпросът. Отговор, който получихме е, как да го нарека, самия оратор казва много трудно за превод, ставаше въпрос за а, отговор, който е изключително неясен, с много неясни термини, за да не се отговори всъщност на въпроса. Ще приключа с кобата си, като кажа, че казва ни се ясно, че Западна Сахара се администрира де-факто от Марокко. Това е действителност, тя не се изпорва, това е административната реалност. И ние зададахме въпроса вследствие на това, дали съществуват такива отношения върху економическите приходи от такова едно управление – Но всъщност не съществува такова отношение и Марокко не може да отговори на този въпрос, защото Марокко не отговаря, не е отговорна държава пред ОНЕ. И действително, според международното право, само държавата, която носи правната отговорност върху администрираната територия, може да отговори. Значи, проблема е коя е територия територията, т.е. коя е държавата, която отговаря юридически за тази територия пред ООН. Това е Испания. И това за нас е проблем, който ще трябва да решим. Защото да сключиш економическо споразумение между Европейския съюз и друга държава като Марокко, а вътре в самата Европа има държава, която отговаря юридически за тази територия, просто ще ни сблъска с сериозен проблем. И сега трябва да ни се отвари, отговори вече ясно за това какви са отговорностите де-факто и де-юрие. Аз разбира се, тук няма да се занимавам с правни въпроси, но мисля, че всички разбраха, че имаме проблем. И затварям скобата. Това е съвсем ясен въпрос към комисията. Мисля, че ще напишем отново въпрос към комисията, за да получим ясен отговор. Сега, въпросът, който разглеждаме днес, е въпрос свързан с обемите. Увеличаване на тоновете. Това за нас е проблем, който още не е решен, още висящ. Става въпрос за граничния контрол при е, навлизането на продуктите. Днес има една нередност, която позволява на операторите да злоупотребяват като записват всъщност по-низки стойности при вноса на плодове и зеленчуци. Имаше оплаквания от испанците във връзка с това, така че този въпрос е съвсем конкретен. Как можем да отворим нова фаза на увеличаване на квотите без да засягаме ефективността на контрола? Този въпрос не е уреден. Дали не трябва първо да променим регламента за приложение? Сега тук ще ви спестя номера на регламента. Дали не трябва да го променим него? Това зависи от Европейската комисия. Според нас тя все още не отговаря. Сега, друг проблем по обемите. Разбира се, че увеличаването на обемите на някои продукти се придружава с някои тарифи, които са по-низки от себестойността в Европа за цитрусовите, за клематините, за доматите. Това са най-сериозните количества. И за всички тях разбираме, че разликата е, е до двойно по-малко. Например, 274 евро на тон, а себестоеността е 514. За клематините е същото, 484, също 500 нещо. За доматите също има огромна разлика, така че тук има проблем. Това е втория проблем. След това, трети проблем. Управлението на квотите. Кой знае кой изнася днес? Мисля, че това е свързано с следния въпрос. Каква е ползата от това споразумение? Ползата дали е за масата от марокански производители? И нека да сме ясни, аз подкрепям тези е, селскостопански производители в Марокко и винаги съм ги подкрепила. Обаче се питам къде отиват печалбата? Азура, Софропел и Ледомен. Могат да се цитират и други, Приматлас, например. Ето това са компаниите, които изличат ползата. Ако вземете Азура, те представляват 42% от квотите. Софропел са 22%. Съберете тези две цифри и ще разберете каква е структурата на предприятията, които изнасят. Произвеждат и изнасят. Ето това е истински проблем, защото повече от 70% от износа се държи от три предприятия, които нямат нищо общо с семейното селско стопанство в Марокко. Председателя прекъсва ораторът. Опитвам се да съм кратък. Наистина нямаме много време, но споразумението е много важно за Европа. Нека да дадем думата на нашите гости. Моля ви, задайте си въпросите. И така продължаваме. Сега, за земите. Искам да задам въпроса на министъра за едно предприятие, на което са дадени хиляди хектари, близо до Хелмин, може би произнасям лошо. Имаме проблем пак във връзка с а, ползата и печалбата от това. Сега във връзка с трудовото право. Днес Синдикалната конфедерация на международните синдикати задават този въпрос за синдикалното право в селскостопанските предприятия, като например Азура. Днес там има жертви на синдикална репресия. Говорим за предприятията Азура и Софрепал. Там има много тежки последици върху синдикалното право. И точно тези проблеми водят и до изкривяване на цените и изкривяване на събествеността между Марокко и Испания. И последния проблем – водата и екологията, околната среда. Всички изследвания го показват днес. Има сериозен проблем – с водата. За да произведеш 1 кг домати, трябват 100 литра вода в Марокко. А днес в Европа за това производство сме между 10 и 12 литра вода. Това не означава, че Марокко произвежда лошо, но просто става въпрос за индустриален начин на производство, който наистина представлява проблем за резерва от вода. И за всички, за всички е, хора, които трябва да се прехранват от това производство. И в крайна сметка искам да кажа, че споразуменията трябва да се договарят на добра основа, а не да не се договарят. Аз не искам това да кажа, но да бъдат е, договарани в полза на всички е, производители и селски стопани и в Марокко, и в Европа, а не в техен ущърп. Благодаря ви, господин председател. Uh, Даст, министъра на селското стопанство и риболова на Марокко, господин Азис Акенуш. Благодаря ви за присъствието. Благодаря, господин председателю. Уважаеми депутати, благодаря ви, че ми давате възможност да говоря за марокканското селско стопанство и най-вече за е, възможностите, които предоставя споразумението за свободна търговия за модернизация на нашето селско стопанство. Първо искам да уточня, че ние в момента сме под силата на споразумение от 96-та година. Економиката на нашето селско стопанство е, не, не тръгва от нищо. Раз, Марокко разполага вече с 7 до 10%, а в края на това споразумение ще стигнем до 70%. А Марокко вече днес отдава 35%, а в края на новото споразумение ще стигнем до 67%. Селското стопанство в Марокко е на кръстопът. Вярно, че е слабо производително, малко механизация. Въвели сме план за развитие, който се нарича план за зелено Марокко. Механизацията ни е много слаба. Например, 13 трактора на хектар, докато в Франция с 69 на хектар. Ползването на торове е много слабо. 2 кг на хектар срещу много повече в Франция или в други държави. 75% от селскостопанската ни експлоатация 45% от вътрешния продукт в селско-стопанския регион зависи от а, сезонните дъждове. Първият работодател в а, държавата разполага с 4 до 5 милиона трудови места. Всъщност това е едно много сериозно а, предизвикателство. Европа е много голям партньор на Марокко. Ние се възползваме от с привилегирован статут. И точно за това се надяваме, че това споразумение ще бъде от полза. Знаете, че Марокко въвежда сериозни демократични промени. Знаете последните промени в Конституцията. И се надяваме, че населението наистина поема вече в свои ръце развитието. Ние считаме, че средиземноморското пространство трябва да бъде пространство на економически просперитет, който да бъде споделен. Точно за това приех, господин председател, вашата покана. Знам каква е ползата от такива срещи, защото знае много добре, че има много сенчести области, много неясни въпроси и искам да оставя време да се зададат максимално въпросите, за да мога да дам действително информация. Разбирам загрижеността на господин Бове и ще дам отговор накрая. Благодаря. Благодаря много. Нека сега да преминем. Не, извинете. пропуснах да дам думата на господин Хосе Манел Силва, генерален директор на Генерална дирекция селско стопанство. Имате думата, за да представите позицията на Европейската комисия. Да, благодаря, господин председателю. Дами и господа депутати, мисля, че всички знаем, че Марокко е стратегически партньор на Европейския съюз, както за търговския обмен, така и за политическите отношения, особено след като бе прият статута на Марокко през е, октомври 2008. Аз съм особено удовлетворен, че днес е, се срещаме тук с министъра на селското стопанство в Марокко и ми давате възможността да ви е, информирам за напредъка по това споразумение. Това е, е споразумение, в което и двете страни ще са печеливши и съм сигурен, че и двете страни ще бъдат удовлетворени от е, скорошното сключване на това споразумение. Както знаете, то се вписва в волята на Европейския съюз да засили връзките си с партньорите от Южното Средиземноморие, така както бе подчертано от комисията в партньорството за демокрация и просперитет одобрен от членовете на Европейския съюз. Разбира се, идеята е да се задълбочи обмена и като се запазят обаче чувствителните стоки. Не трябва да се забравя, че баланса ни е положителен и става въпрос за 5,4 милиарда евро. Трябва да се отбележи, че а, има много бърза промяна в начините на потребление. Сега, вярно е, че има сериозна асиметричност, обаче именно Марокко направи най-големите стъпки – в споразумението, което ви се предлага. Не трябва да се забравя волята на Марокко и смелостта на Марокко за по-силна интеграция между нашите економики. Европейския съюз би трябвало да се възползва от това споразумение в някои ключови сектори и да засили своите пазарни ниши. Отраслите на плодовете и на преработените продукти – ще бъдат на практика либерализирани изцяло. Както и е, европейския отрасъл на и зеленчуци към Марокко. Същото въжи и за млечните продукти. Става въпрос за либерализация и това е много голяма стъпка напред спрямо настоящото положение. Това е стъпка направена от Марокко. Сега, когато става въпрос за количеството домати има ограничение от 52 2000 тона. Мисля, че тук се опазват интересите на европейските селски стопани, особено на испанските Предвидели сме засилени предпазни мерки, както и засилваме съществуващите механизми за а, санитарните и фитосанитарни норми. Точно както и министъра каза, че иска да чуе различните становища, и аз също ще отговоря на всички конкретни въпроси, които зададете, включително въпросите на господин Бове. Доколкото разбрах и господин Лимо ще дойде също на заседанието и той самия ще отговори на въпроса на господин Бове, защото този въпрос е от негови, неговата компетенция. Благодаря ви. Благодаря, господин Силва. Сега давам думата на колегите за въпроси. Бъдете възможно най-кратки. тъй като времето ни е ограничено. Има няколко желащи да се изкажат. Жан Лука Суста от групата на социалистите има думата прав. Президенте, я колго l'invito a essere breve, mi pare che... Благодаря, господин председател. Ще се опитам да спазя вашата молба да бъда кратък. Всичко, което чухме, ясно демонстрира огромното значение на споразумението, което разглеждаме в момента. И мисля, че е много жалко, че на този етап отношение, на отношенията между Европейския съюз и цяла Северна Африка се сблъскваме с трудности Много жалко е, че взехме това решение, което в крайна сметка взехме в своето становище по въпроса. Струва ми се, че трябва да се предвижим напред. Трябва да дадем положително становище по това споразумение. Продължава процес от Барселона, има специални а, от усилия за подобряване на търговията с а, всички страни около Средиземноморието и има дълги традиции в тази връзка и смятам, че трябва да задълбочим отношенията си. Има, разбира се, и много чувствителни въпроси за южните страни, членки на Европа, включително и за моята родна страна, но трябва да излезем над а, тези тесни а, е, интереси, защото е много важно случващото се в Северна Африка в момента. Много а, важни напрежения, има и големи напрежения във връзка с е, иммиграцията, с костопанските продукти и прочие. И така, това споразумение е изключително натоварено с очаквания и би могло да изиграе голяма роля. Разгледали сме предпазните клаузи и мисля, че трябва да подкрепим споразумението. Мария Муниес от групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Няма да навлизам в подробности по споразумението. Всички чухме колко важно е то. А няма и нужда да се казва колко важно е за всички. Нас е ясно, че това е споразумение от стратегическо значение. Искам обаче да се спра на един въпрос, а, който е малко объркан. Твърди се, че Испания има юрисдикция върху Сахара. От 75-та година насам това не е така, защото тристранното споразумение бе подписано тогава в Мадрид и от тогава отпадна тази отговорност на Испания. Това означава, че Сахара е в ръцете на четвъртата комисия на ООН. Тоест Сахара се смята за територия, в която протича процес на деколонизация. Сега, това не означава, че деколонизацията е протекла коректно, но при всички положения положението на е, позицията на Испания е следното. Испания може да действа като посредник между страните, които се опитват да договорят положението на Сахара. Можем да използваме всички политически лостове за това. Испания е част от групата на приятелите на Сахара, но моля ви, не дейте да живеете с впечатлението, че Испания е има а, юрисдикция в Сахара. Кристиана Маскардини, е НП. Благодаря, господин председател. И аз искам да приветствам министъра и господин Дасилва, които ясно ни показаха предимствата на споразумението. Тази комисия не би трябвало да разглеждаме случващото се като повторение на онова, което по-рано се случи в областта на селското стопанство. Това е, е новото споразумение е споразумение, което изисква да се придвижим напред да имаме предвид е, взаимните си интереси и също времено да вземем предвид големите политически интереси и да подчертаем огромната взаимозависимост между Северна Африка и Европа. Така че тук говорим за въпрос с много ясни политически измерения. Искаме да насърчим повече економическо развитие и повече демокрация в целия регион. Марокко прави големи усилия с последните реформи. Ще продължим да го правим. Има милиони души, които зависят от селското стопанство за насъщния си хляб и трябва много да се внимава да не се стигне до дестабилизиране на положението, нещо, което ще се отрази значително и на миграционните потоци. Затова в своята комисия тук трябва да се занимаваме, разбира се, с елементите свързани и с международната търговия, но да не изпускаме нито за секунда от поглед огромното политическо значение на това споразумение. Северна Африка в никакъв случай не трябва да се превръща в някаква територия, където монопол имат интересите на Китай. Господин Роеда Имате думата. Нека да обясна присъствието си тук. Аз съм от комисията по рибарските въпроси, така че аз не се явявам тук като член на Инта, но в нашата комисия също следим тези въпроси. И сега ще задам три въпроса. Искам да се възползвам от е, присъствието на господин министъра, за да ги задам. Моя колега Бове вече зададе един от тези въпроси. Първият въпрос е свързан с е, метода на изработване на този проект. Това до някъде е критика и към комисията, за това, че не извърши предварителни консултации с всички засегнати или заинтересовани лица. Втория въпрос е риска от концентрация и действително кой наистина ще извлече ползата от това споразумение. Това бе вече изразено. Мисля, че трябва да сме съвсем ясни. Наистина, тук няма да спечелят селските стопани, земеделците, нито в Европа, нито в Марокко, а едни много мощни групировки. Именно те ще извлекат най-много полза от това споразумение. И все пак трябва да сме справедливи, защото вече разполагаме с критичното мнение на много групи земеделци и от Европа, и от Марокко, които наистина не са ентусиазирани. И защо го казвам? Казвам го, защото това въжи и за селстопанските продукти, и за продуктите от морето. Третия въпрос е най-важен, макар че и е най-сложен. Това е геополитически въпрос. Още веднъж се сблъскваме с дебат, който не е нов, но който вече трябва да разрешим. Марокко вече е, разполага де-факто с администрирането на Западна Сахара. Това означава, че Марокко не може да преговаря в момента с Западна Сахара. Това трябва да се разреши, защото всеки път, когато искаме от комисията да се произнесе по този въпрос, получаваме отговор, който казва следното. Марокканците гарантират, че хората от Западна Сахара ще извлекат полза от споразумението. Но те забравят в това уравно, уравнение, че никой не е питал населението на Западна Сахара. Дали искат такова споразумение и как това споразумение ще се управлява. Към момента никой не е попитал а, легитимното представителство на Западна Сахара. Така че това ни води до сериозен политически проблем. Ораторът е прекъснат от председателя. Да, сега ще приключа, но искам да чуя становището на господин министър, защото това е, е важна тема. И не за първи път се сблъскваме с този е, въпрос и не за последен път ще го повдигаме. Доста дебати бяха проведени по този въпрос тук в парламента. Благодаря. If we spend... Нека ви кажа, че ако говорим твърде дълго, пречим на други да се изкажат. Кадер Ариф от групата на социалистите. Господин председател, господин министър. Днес на дневен ред е приоритета за всички политически семейства в този парламент, а именно възможността да се подпомогнат държавите от Южното Средиземноморие при най-добри условия. Няма да навлизам в подробности, свързани с отделните държави. Обаче, това, което искаме на среща, е тези споразумения да са прозрачни. Искаме справедливост, искаме равновесие. И не непременно да ни се отговори с да или не. Искаме да видим като цяло въздействието на тези споразумения и за Марокко, и за Европейския съюз. Защото ако трябва да се основем на... Нека да си говорим честно тук и да не лицемерим. Ако трябва да си кажем нещата както стоят. Споразумението при Оболова донесе полза за кого? Тук в парламента имаше споразумение, имаше съгласие, но се оказа, че всичко не е прозрачно и някои европейски държави се възползваха от един вид чудотворен риболов, както би го нарекал. И в крайна сметка не спечелиха у държави, които трябваше да спечелят, и те, защото са отстъпили квотите си. Така иначе този дебат тук винаги е доста разделен и успорван. Сега във връзка с искането на председателя, аз мисля, че този дебат ще бъде открит за няколко седмици или няколко месеца. Предвижда се спораз... комисия за проследяване на споразумението. Как ще се състави тази комисия? Ще има ли представители от Западна Сахара? Ще има ли представители на гражданското общество? Как ще се гарантира независимостта на тази комисия? Ето това са няколко въпроси, които възникват, тъй като в споразумението се предвижда такава комисия. Иска ми се наистина да ми се отговори малко по-подробно, а не с да и не. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Аз също спод... ще се опитам да съм много кратък. Няма съмнение, че въпросът е технически, но същевременно, че носи голяма политическа стойност. Много такива области в Северна Африка са изправени срещу а, важни решения. И с това 72% гласуваха за в референдума, което означава желание да се а, опази тази важна територия. А, едно добро проучване на въздействието би било добро за да се види каква ще бъде добавената стойност за една голяма част от населението на Марокко. Както в Марокко има хиляди земеделци, така и в Южна Европа има хиляди земеделци. Не е нужно да го казваме. Но всеки има специфични проблеми, да речем проблема с отглеждане на доматите, или правилата за здравеопазване. Всичко това трябва да бъде предмет на внимателно обсъждане. Вчера Комисията по земеделие гласува против. Аз се успокоявам от това, което чух от комисията. И слушах внимателно и господин Бове и марокския министр, мароканския министр. Има някои обективни трудности. И това налага още повече необходимостта от внимателна оценка. Трябва да направим такава една оценка. Хосеф Андре от социалистите. Благодаря. Говорим за търговско споразумение с Марокко – вече от месеци го разглеждаме от различни гледни точки и аз мисля, че тук наистина разглеждаме нещата много по-отблизо в сравнение с други страни, защото това търговско споразумение, което почива на а, реципрочност, аз съм испанка и говоря от испанска гледна точка – ние сме свидетели били на два законодателни периода, т.е. две правителства на левите, две на десните. Още от 96-та година а, датира споразумението, което беше първо, но сега имаме ново. Трябва да обърнем внимание на въздействието върху земеделската продукция, защото може би ще бъде негативно. Да се предвидят защитни механизми, предпазни клаузи, за да направим, да вземем едно решение, което да е балансирано. Току-що бе спомената думата оценка – ние ще чакаме да видим дали ще имат изменения, а, които ще наложат и нов начин на прилагане. На следващо място въпроса с граничните проверки. Дали къде идват продуктите, в Испания, къде пресичат границата, във Франция при Марсилия. На следващо място въпросът за Западна Сахара и моята колега Мария Муния повдигна този въпрос. Продукти, които се произвеждат в Западна Сахара, а се женат ползите от това не от сахарското население. Ето ви как нещата са сложни. И ние даже тук не знаем едно нещо, дали е проведен продукт, дали е, проведен, дали е произведен там, Западна Сахара или не, защото няма правилна етикировка. При рибарските споразумения нещата са по-различни. Там знаем, че от по 27 ми паралел, което ще рече, че е Сахарския регион. Los países que están pescando, además de España, que nos podríamos llevar... Кои страни, освен Испания, извършват риболов? Това е интересно да се знае. Кои други държави имат риболов в водите на Западна Сахара. Т.е. трябва да направим по-настатъчно проследяване, за да сме сигурни, че няма увреждане на интересите на испанското замеделие. Доколкото разбирам, има нов протокол, но и тук трябва да имаме подобрение. Трябва да сме много важни, много внимателни, когато подготвяме това споразумение. Това е страна, която има граници с Европа. А ние сме свидетели на демократични развития и всякакви проблеми а, трябва да а, бъдат взети предвид. Господин Матин Казак има думата, тъй като а, е, това е добре, тъй като току-що изслушахме само страните с латински езици. Да, благодаря ви много, господин председателю. Вярно е, че чухме становища и позиции от нашите средиземноморски колеги, които бяха твърде подробни. Аз разбирам тяхната загриженост за гражданите, които те представляват и по-специално тези от селското стопанство. Мисля, че ние като либерална група изразяваме ясна позиция. Ние подкрепяме това споразумение, защото вярваме, така както и госпожа Мускардини го подчерта току-що, вярваме, че това споразумение заслужава а, внимание за доброто на Европейския съюз и за подкрепата на марокканския народ и за подкрепата на а, реформаторските процеси, които в момента текат а, там. Не мисля, че това споразумение трябва да подчертава проблематиката на Западна Сахара и това да бъде приоритетен въпрос. Защото ако го поставим по този начин, ще се постави под въпрос цялото споразумение между Европейския съюз и Марокко, а това наистина няма да бъде полезно за двустранните отношения. Мисля, че това споразумение трябва да се разглежда в рамките на добрите отношения между Марокко и европейските институции. Мисля, че основната роля тук на Обединените нации трябва също да се зачете, за да се постигне някакво приемливо споразумение. И ние като парламент трябва да се съоточим върху въпроса дали това споразумение ще бъде в полза както на марокканския народ, така и на европейските граждани. За целта ми се струва, че трябва наистина да се подкрепи а, това споразумение и това е нашата позиция. Благодаря. Благодаря, това е края на въпросите. Е, господин Пол Мърфи има думата, но е, го предупреждавам, че е, има само две минути. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с притесненията, изразени от господин Бове и други колеги. Защото в крайна сметка трябва да мислим за споразумението за рибарството. Какво се случи там? Договори се от страна на Европейския съюз и използване на права за риболов не само в териториите на Марокко, но и в териториите, които реално принадлежат към територията на Западна Сахара. Така че аз съм против каквото и да било повторение на а, това за в бъдеще, включително и в договареното сега споразумение. Оттам нататък всички казват, че древните фермери ще извлекат полза от тези споразумения, но обикновено най-много ползи извличат големите сълскостопански холдинги. Това са само няколко големи е, монополни холдинга, които всъщност е, искат това споразумение да премине възможно най-бързо. Председателят, преди да дам думата на министра на Марокко, е, сред нас е господин Пьер Лимон, генерален секретар на Европейската служба за външна дейност. Нека да го приветствам тук. Благодаря ви за присъствието. Имате ли коментари? Благодаря, господин председател, за поканата. Нямам много коментари. Аз знам, че времето ви е много ограничено и не искам да говоря твърде дълго. Само два коментара. Първо, беше зададен един съвсем обясним въпрос. Въпроса за Западна Сахара. Единственото нещо, което мога да повторя е, че съгласно международното право и практиката в областта на международното право, а именно в ООН, в Западна Сахара става дума за една територия, която не се самоуправлява, а се администрира от друга територия, от друга страна, а именно от Марокко. Това е положението и трябва да го имаме предвид. Има много възможности да се проверява случващото се на тези територии. Мароканските власти трябва да спазват множество от правилата, наложени от ООН във връзка с потребностите на тази територия и доколкото виждам споразумението, с което всички разполагате в настоящия му вид, има множество е, разпоредби, които се занимават конкретно с начините на приложение на това споразумение. Разбира се, има много е, възможности и за по-нататъчни проверки, които трябва да се провеждат, за това как точно се спазват правилата от страна на Марокко. Следващият ми коментар. Нека да не забравяме контекста, в който се подписва това споразумение. Всички много добре знаете колко много събития се случиха на юг от Средиземно море в последно време. Текат огромни трансформации страните са поели пъти към демокрацията. На 8 март и на 25 май Службата за външна дейност излезе с две съобщения с конкретни насоки за това как да се намери най... намерят най-добрите отношения с страните от този регион. Марокко е една от тези страни и тук говорим за солидарност и за щедрост. Сред множеството инструменти, които обсъждаме, е и търговията. Тя е на преден план. Знаем, че темата е сложна, противоречива, има сблъсък на множество интереси. В съвета по външни работи вече се проведе дебат по този въпрос и се обсъди внимателно точно как да се създадат тези нови партньорства с страните от региона. Преговорите не бяха леки в съвета, но в крайна сметка на последния съвет на въж... по външни работи постигнахме много значителен напредък, а именно 27-те държави членки се съгласиха и обединиха около конкретни принципи, и един от тях е свързан с търговските отношения. Ясно е, че трябва да се разгледат всички най-малки подробности, но ако искаме ясно да заявим своята солидарност спрямо тези страни и особено Марокко, където процесът на преход се провежда по един мирен начин, тогава трябва ясно да изразим своята подкрепа за тези страни. И така, това са нещата, които не трябва да изпускаме от поглед и търговията е един от инструментите, който трябва непременно да се използва, тъй като той е много важен. Председателят, благодаря много за това, че изложихте позицията на службата за външна дейност. Нека сега да се върнем към гостите си. Давам думата на министъра на селското стопанство и риболова на Мироко. На Мироко получихте много въпроси. А, е, няма как да ви дам твърде много време, но се надявам, че ще говорите възможно най-кратко, като си има предвид брой на въпросите. Ако може, впишете се в около 15 минути. Благодаря. Мисля, че първо трябва да започна с благодарност към депутатите, които наистина повдигнаха въпроси, свързани с тяхната загриженост. Аз ще се опитам да отговоря на някои от тях. Различна тематика бе засегната. Сега, във връзка с е, е, южната част на Марокко, плана за зелено Марокко за следващите 10 години е, се разви и на регионално равнище, така че обхваща цялата територия. Бе намерено споразумение за развитието на тези територии, сключени са тези споразумения с регионалните съвети, гласувани са единодушно и има много интересни планове за развитие за следващите 10 години. Само в селското стопанство на южните райони имате 480 милиона евро инвестиции, като много голяма част от тази сума ще даде държавата и много голяма сума ще бъде заделена за създаването на работни места. Трябва да се напомни, че наистина може да има безпокойства за плодовете и зеленчуците, обаче във връзка с националното производство в тези региони, ще кажа, че тук става въпрос за под 1%, така че тук наистина няма проблем, но ще се върна на този въпрос. Сега, във връзка с много важен въпрос за нас, а именно сигурността на хранителните доставки. Мисля, че светът е такъв днес, че трябва да се признае, че той всъщност е създаден чрез търговията. Днес ФАО ни препоръчва за 2050 година, а на мен ми се струва, че ще се случи много по-рано, да отвоим селското стопанството производство, за да можем да нахраним населението на планетата. Ние искаме да бъдем отличния ученик, искаме да отговорим положително на това споразумение. Сега, развитието на нашето селско стопанство трябва, разбира се, да върви заедно с всички наши естествени козове и предимства. Мисля, че така или иначе в целия свят не можем да се самозадоволяваме за всички продукти. Ние можем да правим това, което знаем да правим и трябва да се допълваме с това, което правят другите държави. Мисля, че точно това е духът на това споразумение. Искам да ви кажа също, че мароканският пазар стана много интересен пазар. Казвам го, за да успокоя нашите приятели от Европейското селско стопанство. Има милиони марокански потребители, които започват да потребяват все по- е, е, значителни количества. Днес се сблъскваме с много е, арбитражни случаи. Защото наистина марокканския пазар стана интересен. Сега, по санитарната проблематика. Аз съм напълно съгласен и искам също да ви успокоя. Направихме побратимяване с европейските власти. Побратимяване за 30 месеца – Работихме заедно, за да можем да хармонизираме текстовете си и начините си на работа. И успяхме да постигнем споразумение, защото аз прокарах един закон за сигурността на хранителните продукти и този закон е напълно хармонизиран с това, което вие е, предвиждате в Европа. Имаме национална служба за е, санитарна е, сигурност и имаме самостоятелна служба, която се занимава само с износа от Марокко. Всеки продукт, който тръгва от Марокко за европейска дестинация, може да бъде проследен. Има проверка на изхода на страната и на входа на Европейския съюз. Ставките, които са определени от Европа са 20 пъти по-големи от тези на нашите продукти. Така че в сравнение с това, което се произвежда в Европа, аз бих казал, че действително ние сме а, средно 5 пъти а, под всички прагове. И за това ми се струва, че трябва да поработим сега за нормите СПС. Това е много важно, защото е вярно, че Марокко е на другия бряг, но в същото време е, е, сме съседната врата. И именно това споразумение ще ви защити и вас за в бъдеще. Говори се за а, печалбите от това споразумение и за големите групировки. Ние имаме 8 милиона хектара полезна съвкостопанска площ. За съжаление, селското стопанство на много от е, тези хектари наистина произвежда бедност, защото а, се отглеждат зърнени култури, просто защото хората не знаят да отглеждат друго. А зърнените култури наистина произвеждат бедност. Ние се опитваме наистина да подпомогнем тези а, земеделци, за да могат наистина да сеят нещо друго, което да а, им носи повече приходи. Имаме земеделци, които са обединени в кооперативи, които са обединени в големи групи от економически интерес, ако мога така да ги нарека, които изнасят. Например, господин Бове посочи примера на Приматлас. Това е логистична структура – това са повече от 1400 членове. Това са земеделци, които са обединени заедно, работят заедно за да произвеждат и работят заедно, но обединени. И вече отгоре има друг етап, именно за да се осигури достъпа до пазарите, защото не можем да си представим, че един замеделец с един или два хектара ще може да пробие на пазара в Европа. Това просто не е, е но, реално. Така е създаден нашия пазар. Тук става въпрос за кооперативи, за логистика. В Азура, например, 20% от производството на Азура идва от малките производители. И няма чужденци там. Във всеки случай аз не познавам селско-стопанска групировка, която разполага с 500 000 хектара. Първо аз бих бил щастлив, ако искат да инвестират в такова нещо, но тук ще става въпрос по-скоро за ловен резерват. Господин Бове, елате да се срещнем. Елате, аз ви каня, ще отидете на място и ще видите, че няма такава опасност. Сега за социалното въздействие. Искам само да кажа, че Марокко наистина полага усилия. Господин председател, вашия парламент би трябвало да насърчи усилията на е, онези страни, които наистина полагат усилия за да напреднат в областта на социалната закрила. От няколко години направихме задължително социалното осигуряване за работниците в селското стопанство. Днес 17 до 20% са обхванати от такава социална защита. Негово Величество преди няколко месеца изпрати писмо именно в тази посока, да има здравна застраховка. Всеки един работник. Ние работим за да постигнем това. Жената е в центъра на развитието. Точно тя работи за подобряване на приходите в семейството. Много често тя е в центъра на организацията на кооперативите. И ми се струва, че минималната заплата, когато говорим за конкретна способност, минималната заплата в Марокко е един път и половина над е, тази в Тунис, е, няколко пъти повече, три пъти повече, отколкото тази в е, Египет. И ние имаме споразумение с синдикатите. Има една минимална заплата в селското стопанство, която е различна от останалите отрасли. Това са положителни стъпки и повярвайте ми, синдикатите наистина имат силно присъствие. Аз самия съм решавал много проблеми чрез социални преговори заедно с синдикатите. Сега по въпроса за водата. Разполагаме с много амбициозна програма и 80% от тази програма се финансира от държавата, а за малките предприемачи до 100% се финансират, за да могат наистина да се спестят до 2 милиарда кубически метра годишно. Сега във връзка с производителите на плодове и зеленчуци. Мисля, че трябва наистина да разрешим е, този проблем. Марокко на този пазар представлява позиция от 2,5% пазарен дял. Ние не сме никакъв лидер, ние не сме. Ние сме един много малък дял на този пазар. следващите 10 години ние ще трябва да се преборим с конкуренцията. Други държави, като Египет, например, наистина са увеличили този пазарен дял много повече. При нас има 100 000 тона изнесени портокали. За клемантините, например, на времето бяхме на 150 хиляди, докато сега са много по-малко. Не защото а, нашето земеделие наистина е намалило конкурентоспособността си, но просто защото сме разнообразили продукцията си. Ние загубихме до някъде конкуренцията, защото присъствахме на този пазар а, дълги години, но не сме дестабилизирали ничий пазар – Работили сме години наред с операторите. Аз това, което мисля е, че операторите трябва да говорят помежду си, трябва да дискутират. Те са организирани хора. И когато има намаление на цените по продуктите, самите хора се въздържат и не отиват на съответните европейски пазари. Сега за чувствителните стоки, за пете или шест чувствителни продукти, по които наистина много разисквахме, Нека да напомня, че това споразумение се договаря 4 години, за да го постигнем. 4 години преди да се появи на ниво комисии, на ниво парламент. Какво е най-важното? Всички защитни инструменти на пазарите ви са налични. Графиците, цените е, на входа, квотите и освен това се добави предпазна клауза. Какво направихме? Просто Увеличихме квотите за следващите 5 години, но това стана заедно с развитието на пазара на плодове и зеленчуци, които се увеличават също със съответния процент. Така че ние просто хармонизирахме това увеличение. А анализа на тарифите показва, че 90% от нашите продукти, когато са влезли, или са на ниво европейски цени, защото са платени високите такси на СТО. Или така или иначе са със същата себестойност. Искам само да а, уверя всички, че тук не става въпрос за желание за разрушаване на европейските пазари. Аз го казах и в встъпителните си думи, Селското стопанство е отрасъл, който поражда заетост. А действително тук трябва да спечелим битката с бедността. Знаете, че бедните хора са именно в селскостопанските райони и трябва да ги защитим. Ако искаме да, да ги придружаваме в развитието им, ако искаме да им осигурим стабилност и искаме в крайна сметка да имаме добро развитие на место трябва да се възползваме от това споразумение, иначе а, нашите хора просто ще напуснат територията. Ето това е истинската ни битка, битката с бедността. Затова, господин председател, аз държах да дойда тук, за да ви обясна нашата позиция и да ви кажа, че селското стопанство е истинско социално предизвикателство. Сега, във въпроса с римното споразумение. То в момента се договаря. За мен съществува една единствена стратегия. Аз искам депутатите да дойдат да видят какво сме направили за населението. Елате и вижте. И ако не сте съгласни тогава с нас, тогава ще обсъдим нещата. Благодаря ви. Пристъпваме към приключване на обмена на възгледи. Ще дам думата на докладчика за обобщаване, кратко обобщаване, няколко минути. Ще ви стигнат, да допускам. Господин председател, благодаря ви. И слушах много внимателно господин министъра на селското стопанство в Марокко и се надявам, че когато действително всички наши дискусии приключат, ще можем да се срещнем в Марокко. За мен ще бъде удоволствие. Аз не съм настроен враждебно, но мисля, че вие добре ме разбрахте. Имаме много отдавнашни отношения между Франция и Марокко, понякога не поради добрите причини, но така или иначе имаме обща история. И ние сме част от тази история. Не ме удовлетворихте напълно, но това е нормално, това е част от играта. Аз все пак е, е, оставам неудовлетворен по въпроса за големите фирми, защото наистина има проблем. Сега по въпроса за земите също. Проекта, за който говорих, това са 200 000 хектара на а, земи, които могат да се поливат. Но сега няма да навлизаме в полемиката. Сега по синикалното право. Вие казахте, че наистина се полагат усилия, обаче доклада за 2011 показва, че има проблеми. Сега ще спра до тук, но се връщам на въпроса, на който комисията не ми отговори, защото наистина е затруднена, защото наистина това ни влиза може би в работата, но това е правен въпрос във връзка с Западна Сахара. Зададахме въпроса във връзка с правото, търговското право. Не говорим за политика тук. Въпросът ми е какъв е статута на продуктите, които произлизат от Западна Сахара и каква гаранция има, че има економически рентабилност за тази територия. Ето това е въпроса, а ние към днешна дата нямаме отговор на този въпрос. До такава степен нямаме отговор, че когато повдигнах въпроса за правната отговорност на Испания, сега, нека да се разберем. Аз тук наказвам на испанските депутати или на испанското правителство, че става въпрос за ваша грешка или за ваша вина. Но просто това положение е несъвместимо. Не, не Ако утре има някакво преследване пред европейските съдилища. Не само, че това споразумение ще се обесили, но дори и предишното споразумение може да се обесили. Днес трябва да се намери решение, за да може наистина ясно и от търговска гледна точка да се разбере, че тези продукти имат някаква специфична марка. Аз не искам тук да решим въпроса. Естествено, че не Инта, не нашата комисия ще реши този сложен правен въпрос. Но във всеки случай благодаря за вашето изказване и благодаря на господин председател и се надявам наистина, че ще продължим изслушванията, както сме ги предвидели. Благодаря. Явно въпросът не е само френско-марокански, а между Марокко и Европейския съюз. Тоест е въпрос, който засяга целият Европейски съюз. Благодаря. Сега всички, които участваха в тази плодотворна дискусия, обмен на становища, искам да благодаря на министъра от, на земеделието и рибарството на Марокко за неговото присъствие. Merci, monsieur. Thank you. So, are we ready to restart? И така, готови ли сте, за да започнем? Знаете, че беше отложена точка 9. Нека се върнем на нея за е, разширяване на разпоредбите на споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Узбекистан относно двустранната търговия на текстилни продукти. Е, <clears throat> нашият докладчик е Жорж Куташ от е, социалистите. Тук сред нас заинтересовани страни от гражданското общество и от МОД, които изразяват загреженост относно използването на детски труд в Узбекистан. Поканихме и посланника на Узбекистан в Европейския съюз, но той не можа да дойде embassy has sent to us. So let's start the second exchange of views. I'll give the floor to our rapporteur. Сега давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. След нашите разисквания от миналия път, всички мисля, че вече забелязаха, че Моите колеги изразиха най-вече загриженост, свързана с детския труд при реколтата на памука. Чуха се гласове, които казваха, че трябва да направим разграничение между техническите процедури и този аспект, свързан с правата на човека. Лично аз, като член на комисия Инта, отчитам становищата, изразени по време на последната ни дискусия. И мисля, че преди да изкажем съгласието си, трябва да се опитаме да хвърлим светлина върху тези аспекти. Така че като докладчик искам да предложа на моите колеги от Комисията за международна търговия да се направи един междинен доклад – мисля, че това ще бъде възможно най-добрия инструмент, за да можем да съобщим на комисията, на Съюза и на узбекистанското правителство факта, че нашата комисия изразява загриженост, свързана с спазването на правата на детето. Мисля, че този е, междинен или временен доклад ще бъде също полезен за Европейската комисия и за съвета. Ще ги подпомогне за да поискат обяснения от страна на Узбекистан. Разберете, че моят подход е наистина положителен. Аз тук не съдя никого, но искам да се намери решение на този въпрос. Ясно е, че ние всички сме притеснени и мисля, че тази стойност, свързана с правата на човека, това е ценно за нас, за това ще трябва да действаме така. Ето това е моето положение. Всички институции ще имат достъп до този междинен доклад и се надявам, че ще свършим работа по този начин. Благодаря. Чудесно, разбирам, че междувременно вчера е имало заседание на Комисията за сътрудничество между Узбекистан и Европейския съюз. Нека да чуем комисията дали нещо ново има, което да вземем предвид. Кой е тук от комисията? Кой желая да се изкаже от името на комисията? Благодаря от Генерална дирекция търговия. Благодаря. Комисията разбира напълно политическия контекст, срещу който в който Европейския парламент разглежда това споразумение. Но нека кажа няколко думи за какво е това споразумение и за какво не е. Споразумението за партньорство и асоцииране с Узбекистан. То датира от 1999 година, не е ново. Европейския съюз е сключил такива споразумения с много държави, като Казахстан, Азербайджан и Таджикистан. Тези споразумения покриват голям обхват от въпроси, сътрудничество в различни области, като замеделие, енергетика, техническа помощ и други. Тези споразумения включват също една ограничена, ограничен сектор за търговия с стоки и предоставяне на нормално тарифно третиране като на най-облагодателства на нация относно експорта на Узбекистан. Това е много важно, тъй като Узбекистан не е член на СТО не е задължен на нас да ни предостави такова тълкуване, освен ако се сключи такова двустранно споразумение, което става обвързващо. Текущото споразумение дава такова третиране на всички продукти, изнасени от Европейски съюз към Узбекистан, а, а и обратното. Европейския съюз предоставя такъв, такова третиране на Узбекистан, а също така възможност да използва а, такива ставките на най-облагодетелствена нация. That our EU e textile exports to Uzbekistan и по този начин а, обаче има риск от дискриминиране. Ние предлагаме да се включи сектора на текстилната промишленост включваща износ на текстил и дрехи от Узбекистана за европейски стоки. Това ще даде правна сигурност. Изменението не променя ситуацията на експорта на Узбекистан към Европейски съюз. Например, суров памук от Узбекистан към Европейския съюз, защото те вече се ползват с тарифа 0% като най-облагодателствана нация. Що се отнася до детски труд, комисията споделя загрижеността на парламента. Въпросът е как да се подходи. Комисията цели да повдигне въпроса на различни нива в рамките на политическия диалог е, с Узбекистан, започвайки от президента Барозо, който го повдигна през януари, после дискусии между нашите делегации. Наш, с нашата делегация посетила Узбекистан. Комисията също провежда а, отблизо мониторинг на спазването на задълженията на Узбекистан относно избягването, забраната на използването на детски труд. Мониторите от МОД също свидетелстват, че напоследък Узбекистан е предприял някои мерки за забрана на детския труд, като е ратифицирал конвенции на МОД и е създал между, национална юридическа рамка за забрана на детския труд. Но използването на детски труд все още продължава да бъде въпрос на загриженост на практика и стои на видно място в дневния ред на комисията в дискусиите с Узбекистан, тъй като а, всъщност не опира до ратификация, до действителното прилагане на мерките и следователно на международна конференция по въпросите на труда през юни в Женева бе повдигнат въпроса за неправомерното използване на работна сила, включително и на детски труд. И бе изпратена тристранна мониторингова мисия от МОД, Европейския съюз също. И като поемаме от заключенията на тази конференция, комисията също а, смята да изготви доклад до ноември 2011 година, като включи и този въпрос. Що се отнася до схемата ОСП, която също бе споменава, спомената, тя е един стимул за развитието, по-добро интегриране на страните бенефициенти, като им се помогне да направят стъпки напред към спазване на принципите, залегнали в международните конференции, особено по отношение на трудовите права на населението. Ето защо комисията не е за подход базиран на санкции, а по-скоро сътрудничество, прозрачност, диалог като по-ефикасни инструменти за постигане на нашите цели. Преференциите дадени на Узбекистан по схемата ОСП биха могли да бъдат оттеглени, ако се установят сериозни нарушения на базата на мониторинговите екипи и техните заключения. Затова комисията продължава да насърчава Узбекистан да спазва всички разпоредби на Конвенцията за забрана на детския труд, да сътрудничи с Международната организация на труд да, и да спазва заключенията на тристранната мисия както и да спази нашите най-последни препоръки. Ако заключенията на МОД могат ясно да докажат, че имаме и че е, става дума за сериозни нарушения и систематични нарушения, комисията ще вземе съответните мерки. Благодаря. Well, when you already the position of the commission, so... Вие говорите за позицията на комисията. Въпросът ми беше дали има нещо най-ново като развитие между вас и Узбекистан, т.е. нищо ново. А въпросът, поставен от докладчика е, ако има сериозни нарушения по отношение на, на засягане на децата, нарушаване правата на детето. Дали да се повдигне въпрос. Това е въпросът. Разбирам, че сред нас е докладчика на становището на комисията за външни работи на госпожа Кил Нилсън. Ще й дам думата за кратка презентация. Благодаря, господин председателю. Съжалявам, че посолството на Узбекистан не присъства, защото наистина исках да им задам въпрос върху следното. В момента децата работят, защото доста често сме склонни да говорим за периода на реколтата на памук, обаче от 10 май тази година децата вече работят е, по плантациите. На 10 май бяха привикани за 40 до 45 дни, защото трябва да знаете, че децата се занимават и с а, а, обезплевяването преди реколтата. Значи след вакансията ще се използват и за а, есената реколта, така че децата работят много повече, отколкото за реколтата а, на памука. Във всички случаи от санитарна гледна точка те са заплашени, защото знаете, че по тези плантации има много пестициди и съответно санитарните условия са плачевни. Освен това, тези деца в тези дни не ходят на училище, а се знае, че образованието там по принцип е ниско, а освен това тяхното здраве е заплашено. Затова ми се искаше да попитам господин посланника на Узбекистан, каква информация може да ни даде и може ли да потвърди всички тези данни, които ни се изпращат от неправителствените организации? Много е важно наистина, че господин Барозо зададе този въпрос през януари и то в различни форуми, но какво се случва след задаването на въпросите? Не е достатъчно просто да се говори. Наистина, конвенциите са ратифицирани, но те абсолютно не се прилагат по никакъв начин не се прилагат. Ето това е което исках да добавя към тази дискусия. Благодаря. Господин председателю, процедурен въпрос. Закъснели сме. Имате, имаме още три въпроса. Доха, АКА и е, обществените поръчки. За 20 минути просто не виждам как ще можем да ги привършим. В крайна сметка днес е 13 юли. Всички трябва да си хванем самолетите, поне е, аз лично. Сега разбирам, че не е по ваша вина, но аз не искам да се занимаваме с такива тежки теми за по две минути. Съжалявам, казва председателя, аз наистина споделям твоето безпокойство, но просто не мога да направя нищо е, повече от това, което до сега направих. И така да открием дискусията за останалите членове на комисията. No? So let's go back to our rapporteur. Um, mulțumesc încă o dată, voi fi foarte succint. Благодаря още веднъж. Ще бъда съвсем кратък. Да, действително, разбирам позицията на комисията, но позицията, която ни се представя днес е същата, каквато ни бе представена и миналия път, така че няма нищо ново. Вие самия, господин председател, го отбелязахте. И както казах, този междинен доклад ще помогне на комисията. И мисля, че с помощта на мъдростта на колегите ще успеем да направим един много добър доклад. Благодаря. Проекто доклада на 30 август. Сега да преминем към точка 23. Мисля, че тя е много кратка. Състоянието на преговорите на дневния ред на, за развитие в Доха. Мисля, че съществената част вече е готова. Ние с консенсус решихме да внесем проекто резолюция. Тя е във вашите папки. И това, което трябва да направим е просто да решим за срока за изменение. Няма нужда, според мен, да навлизаме в дискусия по съдържанието. Предложеният дневен ред е 2 август е, тази година. 18 часа. Съгласни ли сте? И сега да минем към точка 24. Допълнителен протокол към евро споразумение, което създава асоциация между Европейския съюз и Израел по споразумението между двете страни за съблюдаване на оценката и приемане на индустриални продукти. Това споразумение създава механизъм за реципрочна уеднаквяване или съблюдаване на нормите относно на, по продуктите и, и с двете страни, по силата на което двете страни се съгласяват да приемат продукти единия идващ от другия и обратното. Тук списъка започва с лекарства, които влизат на вътрешния пазар на Европейския съюз с такава оценка на съответствие, направена от Израел. И обратно продукти на Европейския съюз влизат в Израел. Може би не е познат досието и неговото съдържание. Парламента миналата година го започна. То, беше, то остана замръзна, замръзено, така да се каже, тъй като нашата комисия не участва в дискусията. После бе назначен докладчик, но досието така и не достигна до нас. След което координаторите решиха да го размразят, ако мога така да се изразя, казва председателя. А междувременно първоначалният докладчик се отказа и една нова процедура бе задвижена за назначаване на докладчик. Никой не искаше да бъде докладчик по това досие и според обичайната практика. Аз като председател аз съм, така да се каже, този, до когато се стига в крайен случай, като докладчик. И така, така както стоят нещата, няма нужда да казваме защо това досия. бе, е, имаше такава съдба, т.е. да бъде забравено по рафтовете. Има си причини, разбира се. Въпросът е дали не трябва да повдигнем, повишим нивото на търговските отношения с Израел в сравнение с това, което са били в рамките на мирния процес и така нататък, казва председателя. Моето решение е следното. В тази първа среща, тъй като аз не съм обичайния традиционния докладчик, а по-скоро служебно. Аз бих желал първо да напипам настроението в тази комисия и съм тук, за да видя самият аз каква позиция да заема. Аз разбира се си я имам и аз с удоволствие ще ви я съобща. Но мисля, че при тази съдба на досието за мен е по-добре да разбера какво мислят членовете на комисията. Затова давам думата на членовете на комисията, като започна да речем с докладчика в Сянка. Лайма Люсия Енрике не от НП. Искате ли думата, но аз ви я давам. Добре. Уважаеми колеги, след обсъждане вече по повече цяла година, най-накрая провеждаме обсъждането на споразумението с Израел. Много се радвам, че в крайна сметка имаше достатъчно политическа воля, за да се ускори процедурата на разглеждане на това споразумение, което е добро и за Европейския съюз и Израел. Знаете, че Израел е първата страна в Средиземноморието, която успя да въведе необходимите условия и изисквания, за да може да се подпише такова споразумение. Има допълнителен протокол за фармацевтичните продукти, който улеснява достъпа до пазара и елиминира техническите бариери пред търговията за промишлените стоки. Постигнатото споразумение дава възможност да се постигне взаимно признаване на така наречените добри производствени практики и сертификатите за тях между Европейския съюз и Израел, нещо, което е добре за властите и участниците на пазара и от двете страни. Това означава по-низки цени на фармацевтичните продукти за европейските потребители и пациенти. Същевременно се подобряват и условията за време до пускането на пазара за фармацевтични продукти. На Израел трябваха повече от 3 години, за да може да приема тези е, добри производствени практики за фармацевтични продукти. Наложи се да се направят значителни законодателни изменения, за да може това да стане. Общото споразумение дава възможност да се договарят допълнителни протоколи, включително и за промишлените продукти. Плана за дейност е, за работата на израелските власти и Европейската комисия предвижда допълнителни преговори за медицинските устройства, за машини и за кораби, при които стоките се превозват под налягане. Необходимо е да продължат тези преговори, защото така Европейския съюз всъщност разпространява достиженията на европейското право и до Израел, нещо, което ще има допълнителен насърчителен ефект и ще се доближи и законодателството и стандартите в Израел по-близо до Европейския съюз. Господин председател, уважаеми колеги, Съветът прие това споразум... а, одобри това споразумение през май 2010 година. Парламентът трябва да покаже, че е сериозен в използването на новите си правомощия, придобити чрез Лисабонския договор. Това не е политическо споразумение и затова няма причина да се забавя неговото одобряване. Както казвам, през цялото време това споразумение е, е най-вече едно споразумение, което изисква а, сближаване на законодателството на Израел с това на Европейския съюз и споразумение, което ще се отрежи благотворно на фармацевтичните продукти. Затова насърчавам колегите да не продължават повече разисканията, а възможно най-скоро да дадат одобрението на Европейския парламент. Господин Белтер има думата. Председател на делегацията на Европейския парламент към Израел. Благодаря, господин председател. За всички ни е ясно, че това споразумение из... означава повече ползи е, за търговията между Европейския съюз и Израел. Затова като председател на делегацията си е Израел очаквам възможно най-скоро да бъде постигнато одобрението на парламента. Това е становището на това обаче не е много, становището на достатъчно много колеги. Колкото и да му обяснявам, те не разбират колко важно е нашето участие в Близкия изток. Тук говорим за сериозни интересни в Европа, и в Близкия изток. И така, господин председател, уважаеми колеги, надявам се, че ще изпълните своите отговорности, ще одобрите това споразумение. Благодаря, господин Белдер. Салваторе Яколино от НП имате думата. Благодаря, господин председателю. Ще бъда съвсем кратък. Защото наистина вече е много късно. Става въпрос за технически текст тук – който си заслужава да бъде задълбочен. И мисля, че действително нашата отговорност е именно в това да го довършим. Мисля, че ползите са очевидни за двете страни, за упростени процедури, за по-низки разходи на предприятията, възможност да се спазват много високи стойности на нормите – мисля, че сред различните оценки, които можем да направим на този текст, има политически оценки, но във всички случаи този текст ще бъде много полезен. И ще трябва да го приключим, да го доведем до добър край. Благодаря. Благодаря. Къде е Рариф? И Джен Лугасуста? Къде е Рариф? Имах възможност да се изкажа по тази тема няколко пъти на заседание на координаторите. Намирам, че позицията на координаторите в един момент беше в добрата посока, защото считам, че дори да става въпрос за търговска политика, това все пак си политически акт, а не чисто техническо решение, както току-що се каза. Тук не става въпрос за някаква воля от наша страна да не засилваме отношенията между Европейския съюз и Израел. Но в тази част на света днес много добре си даваме сметка за това, особено когато говорихме за арабската пролет. Та тази част от е, света действително е на политическата сцена и не само символично. Заедно с израелското правителство, тук не говорим за държавата Израел, говорим за правителството. И с това правителство наистина трябва да се поддържат е, отношения, но е, минимума, който може да искаме е да се върви към мир. Последното предложение, именно френското правителство за основа на декларацията на президента Обама беше отхвърлено с лека ръка. И ми се струва, че израелското правителство наистина в момента не е по пътя на мира. И за да можем наистина да изпратим правилния сигнал на тази част от света, Европейския съюз би имал интерес да направи така, че тази тема да бъде разгледана по-задълбочено и най-вече този въпрос да е свързан с истинска воля от страна на израелското правителство да седне на масата и да позволи поне някакво частично деблокиране на въпросите, по-специално за а, окупираните части. Сега, аз няма да навлизам в подробностите на този дебат, защото това е оправомощията на Комисията по външните работи. Сега, аз няма да упреквам нито една политическа група за нейните оценки. Имаше лобиране и то лобиране доста блестящо. Сега аз по принцип не съм превърженик за каквото и да било лобиране, но на мен ми се иска наистина да не прибързваме и графика да не е толкова бърз. Е, този график не е график на Европейския парламент, а на е, израелското парламентарно мнозинство и този график ни се налага. Аз не искам да се прибързва с него, искам наистина да отделим достатъчно време и да разгледаме евентуална възможност за отлагане на този въпрос. Благодаря. Нека да ви съобщя, че има възможност да се възползваме от превод още 10 минути а трябва да вземем решение и по други теми. Затова ви призовавам да бъдете възможно най-кратки и предлагам на следващото си заседание на 30 август да продължим дискусията по тази тема, за да можем да имаме време за по-сериозна дискусия, по-подробна дискусия. И така, закривам списъка на желащите да се изкажат и тези, е, които вече са се записали, ги моля да бъдат възможно най-кратки. Господин Казак. Благодаря, господин председател. А, наистина а, доклада АКА а, мина през доста труден път, за да стигне до обсъждане на, в нашата комисия. Вярно е, че по време на заседанието на координаторите нашата група и други групи в мнозинството си смятаха, че на този етап, в, имайки предвид целият политически контекст в региона и отношенията с Израел и контекста на, процеса за, на мирния процес, нашата, нашата комисия следва да погледне доста по-внимателно и доста с по-големи резерви към едно такова споразумение, имайки предвид липсата на значителен и чувствителен прогрес в тези преговори. Сега, след като вече доклада е стигнал до ниво комисия, наистина трябва да си зададем въпроса дали неговото приемане ще помогне за постигането на, на такъв напредък. Аз лично и моите колеги в от е, АЛДЕ в комисията Инта имаме доста сериозни притеснения и резерви и не, имаме съмнение, че това ще помогне за постигането на по-благоприятен изход и, и по-конструктивен подход от страна на Израел в, е, в отношение на отношенията си с палестинските власти. И за това а, е, за сега, понеже ние така или иначе е, имаме вече някакво е, ниво на, на, на виждане. Е, аз мятам, че за да се избистри една позиция, не само техническа, но и политическа, ние имаме нужда от още време, за да обсъдим цялостният, не само технически, но и политически аспект на този въпрос. Затова аз подкрепям колегата Кадера Риф в искането му да се отложи за известно време разглеждането на този доклад благодаря. Uh, uh, Благодаря. Следващият оратор е господин Шолц, тъй като Джан Лукас Уста ме помоли да извади неговото име от списъка на изказващите си. Хелмут Шолц. Благодаря, господин председателю. Ще бъда кратък въпреки че е много трудно да се провежда дискусия на този етап на заседанието, особено по такъв въпрос. Разбира се, ние като парламентаристи сме политици, така че не можем да отделяме техническите от политическите аспекти. Това споразумение АКА, понеже така ще го наричаме, е политически, особено в настоящия контекст. Точно за това бих предложил ние тук в комисията да отделим достатъчно време, защото посланието, което бихме могли да изпратим с едно чисто техническо споразумение, може да се окаже изключително политическо и да има отражения върху бъдещето на нашите отношения. Например, Кнесет реши, точно това се съобщава днес в вестниците, има намерение да бойкотира тези продукти и всичко това е част от едно цяло. Това показва ясно, че имаме нужда от много повече време. И като координатор аз се присъединявам към казаното от господин Ариф. Координаторите всички казаха, че са съгласни за замразяване Тоест, но трябва да се види как да се разгледа този въпрос. Благодаря. Благодаря, колеги. Значи ще се върнем на този въпрос на следващото си заседание, но аз си отбелязвам а, и то щателно вашите идеи. Сега трябва да вземем решение по точка 26, тъй като трябва да приемем срок за изменение. Това е, е темата модернизиране на обществените поръчки. Кадер Ариф е докладчик. Доклада е при вас. Това, което аз бих предложил е да помолим е, докладчика Кадер Ариф да направи кратко представяне на доклада си. Ние ще фиксираме датата за изменения и ако има нужда, ще направим дискусията на заседанието на 30 августа. Тоест преди, разбира се, преди, до, преди гласуването. Съгласен ли си, Ариф? Господин председател, становището, което ви представя, съвсем накратко призовава Европейската комисия да вземе необходимите мерки, за да се попречи на нелоялната конкуренция и да се установи реципрочност спрямо третите страни. Според мен това е съществен въпрос за Европейския съюз. Европейските правила се основават на критерия цена и чуждестранните оператори изобщо не се колебаят да извършват дъмпинг. Всеки има, познава добри примери и мисля, че ние сме отговорни за това да подкрепим европейската политика и да защитим нашата промишлена политика и за това предлагам някои неща, например взаимното признаване на различни критерии и преференции за европейски оператори, включително и малки и средни предприятия. Така или иначе ще остана до тук и ще продължим на 30 август. Благодаря. In a short, very short comment, because we don't have uh, any long... Вече няма превод. Така ли? Е характеристик. Ами, Споделям. Само една точка ще подигна тук за модернизацията на онлайн процедурите. Мисля, че това може да бъде полезно. И разбира се, е, частта за корупцията също е много полезна, но можем да включим и организираната престъпност, защото има предприятия, които всъщност са мафиотски предприятия. Когато се говори обаче за преференции на европейските предприятия, ми се струва, че ще трябва да задълбочим нещата, защото това може да представлява проблем. Благодаря. Благодаря много. Нека да продължи, е, да оставим нещата до тук. На 30 ще обсъдим нещата отново 30 август. След това Крайният срок за подаването на изменение е 15 юли по обед. Благодаря много за разбирането. Позволете ми сега да попитам има ли е, теми за обсъждане в точка разни. Няма. Много тежко заседание имахме. 26 теми. Нашата комисия е, може би, най-сетата комисия в този парламент, а сме една от най-малките комисии. Благодаря ви много за разбирането и за сътрудничеството. Приятна лятна вакансия.